Das ist der Fall. И така, започваме. Одобрявате ли а, дневният ред? Мисля, че да. Одобрявате ли протокол на предишното заседание? Да. Няма съобщение на председателя. В такъв случай можем да пристъпим към точка 4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 Европейска комисия. Докладчика иска ли да направи някакви забележки? Няма. В такъв случай можем да пристъпим към гласуването. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Второ за против, въздържали се, приема се. Компромис е първи. За против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за против,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 Die Abstimmung ist plus eins. Ich habe meine Karte noch nicht da. <coughs> EFDD has one extra vote. Трябва да уточним от а, Европейската партия за свобода и демокрация има един повече, който е гласувал. Antrag ist damit mit 47. И така, 47 за, 8 въздържали се, 4 против. Поздравления! Поздравления за госпожа Ефтемаки. Сега пристъпваме към доклада за външната служба. Забележка и страна докладчика? Не.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 Моля, гласувайте целият текст електронно. Край на гласуването. 51 за, 5 против, 7 въздържали се. Приема се. Господин Галер и аз сме тези заспали, които забравиха да си сложат картите на време. Сега продължаваме. Точка 6 от дневния ред. Годишен доклад относно правата на човека. И това е основната част, работна част за вечерта. Господин Панцери, някакви забележки? преди и да отсечем. Нямате какво да кажете. Моля за тишина. Господин Лиц, това въжи и за вас. Ако искате да говорите, моля направете го тихо. Мълчаливо. Така. 64-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 68-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение две части. Първата част. където съвършваме с държавите членки. За, против, въздържали се, приема се. Втората част на 70-то, за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 во изменение, за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80-то изменение в две части. Първата част, както е описано в списъка за гласуване, без добавката. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Кой е за втората част? Втората част не е кой знае колко смислена, след като е заличена първата. Добре. 81-во изменение за против, въздържали се, приема се. 82-ро за против, въздържали се, приема се. 83-то. Две части. Да, а, да примахнем специфик лиманс и така нататък. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Да не го изключваме това, за, против, въздържали се, ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. SND hat zwei Abstimmungen zu viel. Два гласа повече от социалистите и демократите. Господин Флекенштайн, а вие използвате абсолютно всички възможности за да защитавате човешките си права, виждам. Край на гласуването. 24 за а, и повечето са против от Отхвърля се. И така, 84-то изменение, пак в две части. За първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение 85-86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се. Кой е за? 87 изменение. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 88 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 89 две части. Първата част за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 90 за Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте по 90 изменения. Господин Тегес, ми Лоденгес. Die Abstimmung ist geschlossen. Keine Gussuhne,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 95 dafür. 95 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Абшимът изкашласен. Край на гласуването. Отхвърля се. Видяхте резултата. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за. Против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 Приема се 37 за, 25 гласа против. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменението се приема 34 гласа за, 29 против. Това беше 124-то, така ли? Не, 126-то. Компромисно изменение 6 е за, против, въздържали се, приема се. Сега изменението на господин Панцери. Щях да кажа Стресирано гласуване. Имах предвид разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, тук има устно изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, 30 против.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 Нека да проверим. Абшимонски шласен. Край на гласуването. 31 на 22. Приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 34 на 26 и 3 въздържали се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. Социалистите много обичат да гласуват май. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се, 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178. Искате проверка? Добре, по 177. Абшимът изкишлосен. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 на 31, трима въздържали се. Отхвърля се, казва председателя. Отхвърля се. Един депутат не си е донесъл картата за гласуване. Но и по този начин пак се отхвърля. 179 за. 178, така ли? 178 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, Приема се. 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 196 за. Против. Проверка. 196. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 на 34. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Абшилски Шлосен. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за, 37 против. 199 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. dafür, dagegen. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Гласуваме 223 изменение. Край на гласуването. Приема се. 35 на 24 гласа. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 225 за. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 226 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста седем за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231. За. Против. Въздържали се. Приема се. 232. За. Против. Да проверим.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 Край на гласуването. 34 за, 27 против. Приема се 243 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 243 изменение. Приема се. 34 за, 29 против. 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 246 за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 247 за. Против. Въздържали се. Същото мнозинство отхвърля се. Сега се върнаме назад. 246 за. Правим проверка, казва председателят. Гласуваме 246-то изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 247. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 242. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 244. За против, въздържали се, да проверим 244-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 35 за, 248 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за против, въздържали се. Да проверим компромис 13. Край на гласуването. Приема се. Двеста петдесет и първо изменение. за, против, въздържали се, приема се 255 за, против, въздържали се, отхвърля се 256 за, против, въздържали се, отхвърля се 257 за, против, въздържали се, отхвърля се 258 за, против, въздържали се, Приема се 259 за, против, въздържали се, приема се 260 за, против, въздържали се, приема се 261 за, против, въздържали се, приема се 262 за, против, въздържали се, приема се 263 за, против, въздържали се, да проверим. 263 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се. Да повторим. 271 за, Против. Да проверим. 271 изменение. Край на гласуването. Приема се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278. За, против, въздържали се, приема се. 279. За, против, въздържали се, отхвърля се. 282. За, против, въздържали се. Да проверим. 282 изменение. Край на гласуването. Приема се 283 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 284 за. Против, въздържали се. Да проверим 284 изменение.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 против, въздържали се, приема се. 289 в две части. Първата до е спешали. Кой иска изменение без думата е спешали? Гласуваме първата част, да. А сега с е спешали за Винаги съм смятал, че НП са специални и затова смятах, че ще гласувате Спешали, но втората част е отхвърлена. Гласуваме втората част по електронен път, втората част на 289 изменение. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се 23 за, 33 против. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се. Да проверим. 296. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се 36 за, 27 против. 297 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част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 Да проверим 315 изменение. Край на гласуването. Отвърля се. Казах ви, че така ще стане. 316 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 323 изменение за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, приема се. Първата редица от 300 се отказва от гласуването. 326 за. 326 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 327 за против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, приема се. 332 за, против, въздържали се, приема се. 300 to try it, but 333. Wer ist dafür? Изменение 333. Сега се прочи, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 335, 336, 37, 8 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Ist, bitte? Да, да. EVP ist eins zu zählen wir den Gala diesmal nicht mit. Един глас повече за НП. Няма да броя господин Галер. Изключен сте. 28 за, 36 против. Отхвърля се. 339 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 341 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 342 за, против, въздържали се. Започваме отново. 342 за, против, кой е за, против, Ще проверим електронно. Абсолютно ist geschlossen. Край на гласуването. Няма нужда да се задълбочаваме тук. Приема се категорично. 343 за. Против. Интересен алианс. Хайде да проверим пак електронно. Гласуваме 343-то изменение. Край на гласуването. 11 за, 49 против. Отхвърля се. 344 за, е, против. Задържали се. Отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, приема се. Искате да го проверим? Гласувайте електронно 349 изменение. Край на гласуването. 31 за, 33 против, отхвърля се. 350 изменения за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, приема се. 352 за, против, въздържали се, Приема се. 353 за, прочи, въздържали се, приема се. 354 за, Прочи, въздържали се, отхвърля се. 357 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 за, То отпада. 359 за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 68, доста голям брой изменения, които са идентични. кой ми е организирал такова гласуване. За някой ден, надявам се, ще ми обясните. Какво, какво казват всички тези изменения? Кой е за тези изменения? Всички тези изменения. За Алио Мари, Джамбаски, Гжип, и другите. Кой е за? Против? Задържали се? При... Приема се. 378 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 379 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 377 за. Против? Въздържали се? Приема се. 380 Не. Направо 381 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, приема се. И сега. 383, 84, 85, 86. Кой е за тази група? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 387 за. Против? Отхвърля се. 388 за. Против. Отхвърля се. 389 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 390 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Мисля, че се приема, но нека да го проверим все пак. Край на гласуването. 35 за, 28 против. Приема се. 391 за, против. Въздържали се. Приема се. 392 за, против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18 за, против. Въздържали се. Приема се. 397 за, против, въздържали се, приема се. 398 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 404 изменение за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Много е объркано, така че ще го проверим електронно. Die ist. Край на гласуването. 20 за, 21 всъщност, 34 против, отхвърля се. 405 изменения за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, въздържали се, при, приема се. 413 за, против, Въздържали се. Приема се. Четиристотин ще го проверим електронно. край на гласуването. 33 за, 29 против. Приема се. Докъде стигнахме? 414. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство. 415 за. Против. Въздържали се. Приема се. 416 за. Против. Въздържали се. Приема се. 417 за. Против. Въздържали се. Приема се. 418 за, против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, приема се. 421 за, против, въздържали се, приема се. 422 за, против, въздържали се, приема се. 420 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. Това беше 423, нали? Стигаме до 424 за. Против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим все пак. Гласуваме 424 изменение. Край на гласуването. 32 за, 33 против, отхвърля се. 425 за. 4 против, раздържали се, отхвърля се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за, против, въздържали се, Приема се. 428. Гласуваме го за, против. Приема се. 427 за, против. Въздържали се, приема се. 430 за, против. Въздържали се, приема се. 433 за, против. Въздържали се, приема се. 436 за, прочие въздържали се, приема се. 432 за, прочие въздържали се, приема се. 430 и обърка се председателя, поправя се 435 за, против, О, приема се, приема се. 438 за, против, въздържали се, приема се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се, поправя се председателя, приема се. Ще го проверим електронно. Гласуваме 439 електронно. Abgeschlossen. Край на гласуването. 32 за, 31 против. Приема се. 440 отпада. 441 за. Против. Съжали се. Приема се. 442 за. Против. Въздържали се. Приема се. 444 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 445 за против, въздържали се, отхвърля се. 446 за против, въздържали се, приема се. 447 за против, въздържали се, приема се. 448 за против, въздържали се, приема се. 449 за против, въздържали се, приема се. И сега 450 е изменения за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. 452 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 452 електронно. Абшимански се. Край на гласуването. 32 за, 29 против. Приема се. 453, 54, 55 за, против. Въздържали се. Отхвърлят се. 456 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 5 за, против. Въздържали се. Приема се. 457 за, против, въздържали се, приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се. Кой е за 459? Приема се. 460 за, против, въздържали се, приема се. 463 за, против, въздържали се, приема се. 462 за, против, въздържали се, приема се. 464 за, против, въздържали се, приема се. 465 за, против, въздържали се, приема се. 466 за, против, въздържали се. Проверяваме го електронно. 466 изменение. Die Абсолютно ist Край на гласуването. Тридесет двама за, 32 против, отхвърля се. И докъде бяхме стигнали? 467 изменения. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Отхвърля се. 468 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 за, кой е за, против, приема се. 470 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля гласувайте. 470 изменения.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 против, въздържали се, приема се. 475 за, против, въздържали се, приема се. 476 за, против, въздържали се, приема се. 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за. Искате да го проверим електронно? Гласуваме електронно 477.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 484. 486. Кой е за първата част? Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част? За, против, въздържали се? Приема се. 28 изменение. За, против, въздържали се? Приема се. Компромис 23. За, против, въздържали се? Приема се.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 39 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 за, прочив, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Das war das 43, ne? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, проверка.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 ти ми вярваш още по-малко. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4. За, против, въздържали се. Още веднъж. 4. За, против,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 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Становище на Комисията по развитие. Може ли да гласуваме, да гласуваме първите 4 амблок? За, против, въздържали се, приема се. 9-2. За, против, въздържали се, при... отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против. Да проверим. Седмо изменение на Комисията по развитие. А, отдавна знам, че така ще стане. Край на гласуването. 33 има за, приема се. 9-8 за, против, възражали се, отхвърля се. 9, 9 за, против, възражали се, приема се. 9-10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-11 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема.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 Край на гласуването. Беше си ясно. 51 против. 9.21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по правата на жените. Изменение 1 за, против, отхвърля отхвърля, е, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение е прието, трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Е, не, това не е възможно, казва председателят. Можем ли гласуваме измерения 5 до 16 амблок? 5 до 13 за. Пет за, против. Въздържали се, отхвърля се. 6 за, против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 Искате да проверим 21 во ли? Добре, ще проверим. Абшимът Край на гласуването.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 50 за, против, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за. Искате да проверим 51 изменение. Добре, проверяваме. Край на гласуването. 34 за, 27 против, приема се. Това беше 51, нали така? Стигаме до 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Дами и господа, Мисля, че когато една комисия, която е автор на становище, се опитва да пренапише доклада, като внесе 55 изменения, едва ли това е най-разумният подход. Сега преминаваме към гласуване на проекта за резолюция. Край на гласуването. 49 за 8 против. По-точно 50 гласа за 8 против. Приема се поздравление господин докладчик. Bitte? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion, the ACR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 във връзка с точка, която беше обявена в дневния ред нямаше никакво възражение, затова преминаваме към разглеждането на тази гледна точка, на тази точка в дневния ред. Wo ist denn jetzt meine Leute? Wo haben die meinen Mantel? Ich habe nochmal geschrieben, denn ich habe gesehen, wo Hm?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 Ich bitte, Platz zu nehmen. Please take your seat. Моля ви, заемете отново местата си. Колегите, които не желаят да останат, незабавно да напуснат залата. Vorher?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 Hmm? 15 minutes to sign? Yeah. Dear colleagues. Колеги. Дами и господа. Искам да приветствам с добре дошил председателя на Комисията по външните отношения на Държавната дума господин Алексей Пушков. Е, той е наш гост не за първи път е, и неговото посещение днес тук може да се счита за продължение на диалог. Той ще говори в продължение на 15 минути, след това ще имаме 45 минути за дискусия в зависимост от броя на желаящите да се изкажа, ще разпределя времето така, че на всички да можете да се изкажете. Разговорът се води в много напрегната атмосфера. В събота и неделя бях на конференцията в Мюнхен и констатирахме, че тези дни бяха особено решаващи. Не знаехме, че това ще е така, когато ви поканихме, господин председател на Комисията по външните отношения. Напрежението е такова, че не беше възможно да се води е, диалога в Минска в нормалния формат. Някои смятат, че това е последния шанс за мирно решение преди да се премине към снабдяване с оръжие от една страна или друга. Нашия парламент излезе с резолюция, в която казваме, че трябва да се спазва международното право. Става дума за анексирането на Крим и поведението на Русия в източна Украина, което, което противоречи на международното право. Смятаме, че санкциите трябва да се запазят, докато не се е, изпълни споразумението от Минск. Може би господин Пушков е, ще анализира по друг начин. Продължават е, военните действия, като се завзема повече територия и това след споразумението от Минск, което е всъщност отрича отказ от споразумението. Искам да напомня, че Европейския парламент винаги е държал на добрите отношения с Русия. Винаги сме били готови да вдигнем санкциите. Ако преговорите, ако сътрудничеството се възстановят и ако споразуменията се спазят с всички аспекти за модернизацията на руската економика и всички области, по които не говорим открито тук – но международното право трябва да се спазва. Смятаме, че споразумението от Хелзинки, от Париж и от Хелзинки, под които стои подписа на Русия, включват зачитането на териториалната цялост, която трябва да се възстанови. Същото въжи за суверенитета на една държава, която сама може, да може да решава с кого да подписва споразумения. Не става дума да се... Не може да се каже само, че се анексира една територия, просто защото тя попада в нейната зона на влияние. Онова, което ме тревожи е, че е, три точки, по които има исторически искания, за да се запази историческият за да се запази историческата правда е да се е, защитят правата на младсинствата в Европа може, могат да възникнат е, стотици огнища на война. Суверенитета на един народ е в е, основата на политиката след Втората световна война не става дума за солидарност с украинския народ, става дума за мир и онова, което ние разбираме под мир в Европа. Ето това е, е насоката, в която смятаме да водим този диалог. Не става дума да се връщаме към миналото, тъй като това е затворена страница погрешната оценка на другите, да се смята, че другите не се държат коректно, не е, е основателно да се посяга на суверенитета на тази страна. В случая на е, Украина това не е приемливо. Ето така гледаме ние на нещата по един много тресв е, и спокоен начин. Надяваме се, че ще можем бързо да възстановим диалога на тази основа, защото ние носим отговорност към хората, които са ни избрали. Алексис има думата. Благодаря ти, Елмар. Thank you, Elmer. Благодаря ти, Елмар. Приех поканата на Елмар Брок. Познавам го отдавна. Знам, че в Европейския парламент има мнозинство, с конкретна позиция по тези въпроси и съответно това не е най-приятната публика. За мен беше много по-лесно да не дойда тук и да не се изправя пред вашите критики и нападки. Ще има такива според мен. От друга страна, мисля, че въпреки, че темата е заредена с много емоции. И постоянно чуваме взаимни обвинения в политиката. Аз смятам, че би трябвало да започнем от самото начало. Бих искал да подчертая, готовността на Франсуа Оланд и на Ангела Меркел да започнат една нова инициатива с цел да се избегне излизането на положението от контрол. И ето защо дойдох в Страсбург и ето защо се изказвам пред вас. Целта ми не е да водя идеологическа война с вас. Целта ми не е да ви накарам да приемете руската гледна точка – Има една френска поговорка. Um, uh, it's uh, difficult to... Не трябва да uh, се опитваш да убеждаваш онези, които вече са убедени в правотата си. Искам да ви кажа защо обаче има нужда от нов подход и защо трябва да загърбим обвиненията. Те няма да ни доведат до никъде. На първо място трябва да кажа, че срещите, които се случиха в Киев и в Москва са изключително важни. Те са важни, защото тази война няма да ни доведе до никъде. Тази война може да продължи дълго, не с голям интензитет. Това се случва от септември месец насам и се случваше до януари. Понякога имаше е, интензивни военни действия. Тази война обаче може да започне да се разширява и да се превърне в много голям проблем за европейската сигурност. Какво имам предвид? САЩ обмислят възможността да изпращат оръжие в Украина. Това вече е нещо много опасно. И аз бих подкрепил Франсуа Оланд. Той каза, че ако това се случи, ще отидем към тотална война. Знаем как се случват нещата. Първо се изпращат оръжия, после военни съветници, после войски, които да защитават съветниците, след това се убиват хора и се стига до военна намеса. Знаем от историята на войната в Виетнам, как се случва всичко това. Всичко това започна с изпращане на оръжие и стигнахме до тотална война. Положението е изключително опасно. Не мисля, че ако то не беше такова, Франсуа Оланд и Ангела Меркел ще да се нагърбят с тази инициатива. А техният подход е изключително сериозен. Изключително важно е да се спрат военните действия сега. Защо? Много мирни цивилни граждани умират в Украина. Виждането, че тези хора загиват заради действията на бунтовниците е неправилно. Нека да ви дам цифрите от миналата седмица от Донецк. 105 сгради, жилищни сгради са разрушени, 3 болници, 2 училища, 2 детски градини, 37 убити и около 100 ранени. Това не е направено от бунтовниците. Те контролират Донецк. Защо да правят нещо подобно? Естествено, украинската страна ще ви даде своята версия на случващото се. Не искам да кажа, че тук има ангели и дяволи. Войната трябва да спре обаче. 5300 души вече са загинали. Това по данни на ООН и около 10 000 души са били ранени. Тайните служби на ФРГ, ако можем да се доверим на Франкфуртер Allgemeine Zeitung, е, те публикуваха нова е, цифра. 55 000 души, цивилни и военни. И това трябва да ни накара да се замислим. Къде да вървим от тук нататък? Искаме ли тези цифри да нараснат многократно или искаме да намерим изход от положението? За съжаление, Тази война може да продължи много дълго, ако няма международно, международна политическа намеса. Както знаете, всички войни водят до радикализация от двете страни. Всички искат да се бият до края. Има такива хора в Киев и вероятно има такива и сред бунтовниците. В Киев има много хора, които смятат, че са прави. Искам обаче да попитам, каква е крайната цел по отношение на Украина? Бунтовниците да завземат Киев, те няма да успеят да го направят, това е ясно. И те нямат такава цел. Каква е целта за Киев от друга страна? Да убие всички бунтовници или нещо друго? Не мисля, че това е възможно. Имаше две офанзиви от страна на Киев през август, септември и втората през януари. И мисля пред едно статукво. Няма военно решение на тази война. Нито една от двете страни не може да окаже такива поражения, че да спечели. Би било много просто да се каже, че положението е черно-бяло. Киев са белите, а бунтовниците са черните. Миналата седмица Върховната рада в Киев прие резолюция, в която призовава, по-скоро нарича Русия агресор. Страна, която оказва агресия. Въпросът ми е следния. Виждали ли сте агресори, които да приемат стотици хиляди бежанци на своята територия? Ако Русия е агресор, защо 830 хиляди души от източна Украина са приети на руска територия? Този въпрос не се вписва в черно-бялата картина. И ще ви кажа защо. Тези хора са руснаци. Те се чувстват по-безопасно на руска територия. В същото време около 150 хиляди души са напуснали този район и са намерили убежище в други райони на Украина. Виждате, че има разделение даже в източна Украина. Някои предпочитат да останат в Украина, други предпочитат да се прехвърлят в Русия. Точно защото картината не е черно-бяла, трябва да се намери политическо решение. Около 7 милиона души живеят в източна Украина и трябва да ги чуем. Така възниква и въпроса за бъдещия статут на тази територия. Той е изключително важен. Това е съществения въпрос тук. Не можем просто да кажем, че съдбата на тези хора трябва да се решава само в Киев. Опасявам се, че киевската, украинската криза по-скоро е международна криза. Това не е вътрешен въпрос. За съжаление, той излезе извън границите на Украина. И мисля, че въпросът за статута на източните райони е базата, на която може да се постигне трайно примирие, а не само спиране на огъня, което ще бъде нарушено след седмица, две или три. Говоря за траен мир. Защото хората, които живеят там, трябва да имат право на глас, трябва да ги чуем. Какъв статут те смятат, ще трябва да имат и какъв статут ще им гарантира правата. Не можем просто да ги пренебрегнем. Когато чуваме от Киев една и съща мантра. Украина ще остане унитарна държава. Е, те имат право да го казват, но нека да се изправим пред действителното положение. Една унитарна държава винаги ли е точното решение на предизвикателствата пред мултиетническите общества? Спомняме се, че в Сърбия по време на косовската криза имаше хора, които казаха, че Сърбия трябва да остане единна, да остане унитарна държава. Е, докъде стигнахме? Може би, ако имаше федерален статут за Косово, щяха да се случат нещата много по-различно и щеше да има много по-малко жертви в бивша Югославия. Не намеквам тук, че Украина задължително трябва да стане федерация, макар че за мен федерацията не е кой знае колко проблематична. Много европейски политици смятат същото. Германия, САЩ, Русия са федерации. Няма нищо лошо в това да има федерация. Трябва обаче да подчертая, че този район трябва да има специален статут, който да е прият от милионите хора в този район. Не можем да решаваме този въпрос в Москва, Киев, Вашингтон или Брюксел. Трябва да се попитат тези хора и те трябва да кажат какъв статут искат да има техния район. Да, Донбас трябва да остане част от Украина. Ние не спорим по този въпрос – Смятаме обаче, че след всичко, което се случи, след разрушенията, след смъртните случаи, след а, жестокостта, не смятаме, че след всичко това може да се каже на Киев, ами добре, имайте си унитар, ще има възмездие. Не се заблуждавайте. Ще има незаконни действия срещу хората, които живеят там. Ето защо ние трябва да дадем на тези хора гаранции за тяхната сигурност. По отношение на гаранциите. Мисля, че трябва да се обединим. Ясно е, че правителството в Киев е в тесни връзки с редица европейски столици. Ако, например, примирието от страна на Киев се гарантира от европейските велики сили, европейските държави, Европейския съюз, ако искате, това би било отговор. От наша страна, естествено, Русия може да окаже влияние върху бунтовниците, за да има трайно примирие, а не примирие, което ще бъде нарушено веднага след като е сключено. Тези гаранции се надявам, че ще бъдат, ако не приети, то поне обмислени, обсъдени в Минск в среда. И тези гаранции, надявам се, ще послужат за основа на едно трайно политическо развитие. Въпросите никак не са лесни за решаване. Спомняте си колко време отне да се реши проблема с Косово. Знаете, че ние не сме съгласни е, с това, което се случи там, но е, процесът отне 10 години. Нека да не очакваме магически решения. Но ако войната спре, ако процесът започне, то поне повече хора няма да загиват. И ако това се случи, вече нещо ще сме направили. И независимо дали ще ни отнеме процеса 2 или 3 години, трябва да продължим. При всички подобни кризи няма лесни решения. Искам да подчертая още нещо. въпреки настоящото положение, което е критично, ние не гледаме на Европейския съюз като на наш враг. Понякога това се загатва в пресата. Това не е вярно. За нас Европейския съюз е част от нашия общ континент – Чухме вече, че стратегическото партньорство между ЕСА и Русия приключи. Дори това да е вярно, Брюксел го казва, това не означава, че Европейския съюз е приключил своето съществуване и че Русия го е приключила. Ние трябва да продължим да съществуваме на един и същ континент. И ето защо трябва да кажем, че е изключително важно да излезем малко извън рамките на взаимните обвинения. Трябва да започнем да търсим решение на проблема. Защото иначе просто ще стигнем до нещо много, много по-опасно. Благодаря. Благодарим и ние. Нямаме много време. ще предложа координаторите да имат по минута и половина и после останалите по минута. И сега ще е, закрия списъка с желаящите за изказване. Господин Преда първи. Благодаря, господин председател. Микрофон за оратора. Микрофон. Радвам се да посрещнем нашия гост. Колегата, който а, отговаря за Русия, не можа да дойде в вашата страна да дискутира, защото господин Лансбергис получи известие, че няма да бъде да пуснат до руската територия, въпреки че няма нужда от виза. Така че радваме се, че вие сте тук. Е, съжалявам, че не можем да започнем един логически дебат. Е, вие говорихте за логиката, особено в края на януари, когато казахте, че идеологията на Запада, тази либерална идеология е вид тоталитаризъм. И мисля, че бихме могли да имаме истински дебат, който можеше наистина да ни помогне да разберем вашата позиция нещо, което вече беше сигнализирано и от министра Лавров преди няколко часа, където се казва, че Крим се е присъединил към Русия по собствено желание, че няма руски трупи в Украина и че цялата тази серия от събития, която ни е позната още от 40-50 години от Судената война, това е нещо нормално. Така че мисля, че проблема ви е, че проблема ви идва от натурата, от същността на вашия тип политика. Вие казвате, че ние не сме стратегически партньори. Да, а, не сме, защото вие всъщност и вашият режим искате война. Защото ако не искате война, от вас зависи да я спрете. Това е вашата отговорност, не европейската или е, на Киев. Така че ако искате да спрете войната, спрете я. Имате възможност. И мисля, че в следващите няколко часа, моментът е много сериозен, вие бихте могли да покажете тази воля и наистина да а, направите нещо, което да доведе до ефективното спиране на военните действия. И после бихме могли наистина да имаме възможност да дискутираме а, мирно. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с господин Брокс и поканата тук. Мисля, че можем всички да сме се съгласим, че спирането на военните действия е, е спешно, защото Този хуманитарен капан е от ключово значение за Европа и това, което чух това, което чух днес тук, все пак е малко по-различно от е, това, което казаха господин Лавров и господин Путин. И нека да ви кажа, че тонът, който ние искаме, е открит диалог, а не, тон, а не това е тонът, който чуваме от Москва. Как бихте обяснили това и как бихме могли да подобрим ситуацията? Вашият ангажимент тази вечер за мирно решение като че ли не съвпада с провала на вашето правителство в спазването на мирните споразумения. Мисля, че нашите отношения трябва да се базират на доверие и а, интегритет. А всички ясно си даваме сметка, че не това прави Русия. Какъв е вашият отговор на това? Също вие ни препоръчвате тук едни а, решения, които така иначе са бавни и трудни и ни давате за пример Сърбия. Има ли друг вариант? Благодаря, господин председател. Господин Пушков, от името на моята група, консерваторите и реформистите, а, и аз по-специално ще говоря за Обединеното кралство и Русия. При нас започна разследването, както знаете, за убийството на Литвиненко по нареждане на вашите служби, на службите във вашата страна. И това, което ние виждаме е като че ли опит за създаване на територия на една нова Русия и а, секретаря на външните работи в, в Обединеното кралство също се изказа по темата. И разбира се, моята група също предпочита дипломатически решения и със сигурност се надяваме, че следващия кръг преговори от рамките на Минск ще протекат по-добре. Но знам, че има и такива групи в Донецки и Луганск, които а, предпочитат друг, а, друго мото, а именно а, правото на силните. И моята държава, както и вашата, подписа едни ангажименти от Будапешта. И знаете, имаше подобни споразумения от 94-та и сега това, което се случва по споразумението в Минск. Моята група смята, че ние трябва да не наблягаме само на економическите санкции, а по-скоро и на банковете. Но, както беше казано и в Financial Times днес, Украина трябва да има също така и военните възможности да се защитава. Господин Пушков, вие говорите за бунтовници, това е вашата фикция, но а, мисля, че това е вашата версия. Но всъщност вашата държава иска една панславянска Русия. И на този етап единственото, което мога да ви кажа, е, че стратегическото партньорство с господин Путин приключи. Thank you, Chairman, indeed. Благодаря, господин председател. Господин Пушков, руският президент Путин на 17 април 2014, един месец след анексирането на Крим, каза следното, цитирам. Искам да ви напомня, че Новорусия от царските времена, включваща Донецк, Луганск и Одеса, включва този район. Сега като че ли се опитвате да направите на ново тази Новорусия. Новорусия, доколкото разбирам, е част от един по-голям концепт, а именно руския свят. И когато, когато се появи Украина, като че ли вашата представа за този руски свят се прекрати. И също а, вие говорите за бунтовници. Но руската страна също а, снабдява бунтовници там, за да се борят а, срещу украинските сили и то са, и ги снабдявате с всякакви типове оръжия. Eh, Благодаря, господин председател. Ето, най-накрая можем да изслушаме тук представител на Русия. До този момент имах чувството, че а, руските ви колеги се страхуваха да дойдат тук. А, чух също всякакви версии за това какво правили руснаците в Украина и също имах честа днес да ви слушам тук да говорите пред нас. Вие считате ли, че спрямо оръжията, които са използвани, било то противотанкови и други, че има наистина основания за нещо подобно. Господин Кузо, всички могат да се изказват тук в тази комисия. Ще изслушаме и руски представители, така че не е първото изслушване с руски тук пред нашата комисия. Така че това е което исках да кажа, госпожа Хамс. Благодаря. Радвам се, че мога да задам директно въпроси на господин Пушков. Е, също не беше възможно да дискутирам с руските колеги в Москва. Микрофон. А, руските власти ме възпрепятстваха спряхме на Шерметиево, И е, сега наистина искам да знам след вашата реч, защо споразумението в Минск не проработи. Защото всичко, което казахте, би могло да бъде реализирано въз основа на това споразумение. И също искам да знам защо няма дискусии или решения в Руската дума относно това, което се случва в Украина. Във вашата реч духте впечатлението, че едва ли не Русия по никакъв начин не участва в конфликта. И искам да кажа, че силно се съмнявам, защото все повече е, е, хора, например военни доктори, също казват, че има руски войници в Украина и че те са доброволци. все повече снимки показват руски оръжия, руски камиони, така че аз наистина искам да знам какво е вашето становище. Кога руската дума, кога Кремъла ще решат да има компромис, така както беше решено в Минск преди месеци. И относно територията, ще а, пристъпите ли споразумението в Минск? Това са въпросите на либералната група тук. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Пушков за това, че е тук. Очевидно не е лесно неговото присъствие в сегашния контекст. Съгласен съм с вас когато казвате, че няма ангели и демони, бяло и черно в тази война. Първията жертва на войната е винаги истината, както са казали хора преди нас. Съгласен съм, че не може да има военно решение. Не защото не е възможно една от двете страни да наделе, а просто защото това не бива да се допуска. Не бива да, никой не бива да допусне това аз виждам конфликта между една голяма сила и една сила, която има доста голяма амбиция. Моят въпрос е следния. В светлината на сегашната ситуация, ако има едно предложение за по-силна автономия на тези региони, и имам предвид като е, италианския район Трентино Алто Адидже в Северна Италия, ако бъде направено такова предложение, освен предложението за федерация, какъв би бил отговора на Кремъл? Ще има ли по-трудни условия, които в последствие ще трябва да бъдат прилагани? Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към положителните е, съображения, които бяха изказани тук. И моят първи въпрос е свързан с ролята на взаимоотношенията между Русия и Европейския съюз освен съображенията, които бихме изказали за ситуацията, която ни тревожи в момента, мисля, че всичко би трябвало да бъде оценено в светлината на е, слабостта на отношенията между Русия и Европейския съюз. Това е вярно. Е, освен това, инициативата на двамата лидери на Франция и на Германия – в известен случай може, са унези, които би трябвало да представят европейската външна политика, ако има такова нещо. Какви би трябвало да бъдат положителните ефекти на една активна роля на Европейския съюз, имайки предвид, че Русия според историята и географията, Русия е една европейска страна? Аз мисля, че това е огромен риск вътре в Европа и ние, европейците, трябва да вземем решение да решим проблемите помежду си, а не да търсим влияние от външни лица, които са готови да дават е, оръжия, смъртоносни оръжия. Вторият въпрос е свързан с правото на самоопределяне на хората, в това число и руското младсинство в Украина. Микрофонът не. Е. Сега бих предложил ръководителят на делегацията за връзки с Русия а, и след това нашия докладчик. Господин Ландсбергис. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя съжаление, че анкетната, прожелателната мисия на Европейския парламент не можа да се проведе. От друга страна, вие сте поканен тук, господин Пушков, в Европейския парламент и можете да представите своята позиция. Това говори за пропаста между западния свят и Руския. Русия не спазва общите, не спазва тези норми ангажименти, ангажименти, които Русия е поела. Знаете ли, че има Европейския съд по правата на човека е излязъл с 1435 решения, които е, Русия не е спазила. Мога да дам и други примери. Меморандума от е, Будапешта, споразумението от Хелзинки. Всички те е, не е спазени. Русия е спазила, поела е, задължение да спазва споразумението от Минска. Ясно е, че Русия не си мръдна и пръста да покаже, че иска да спази а, е, договорностите от а, Минска. Как смятате, че ще се развиват нашите отношения, след като нарушавате всички принципи на демокрацията и върховенството на закона? Не се чува микрофонът. Сега, вече давам по една минута. Господин е има думата. Благодаря, господин председател. Господя, благодаря, господин Пушков, за коментарите. Вие казахте, че в началото на всеки конфликт започват оръжията и след това... Но в... Искам да ви напомня, че Украинският на арсенал отиде в Русия в споразумение, в съответствие с споразумение, което би трябвало да гарантира границите. Гарантирате ли, че меморандум от Будапешта от 1994 година е все още задължителен за Русия? Благодаря, госпожа Кълните. Господин Пушков. Искам да ви попитам кога ще ратифицира Русия статута на Международния наказателен съд? То е подписан от Русия. Или пък сте достатъчно дълновидни да не, го, да не го направите, защото сте, знаете, че ще дойде деня, в който елитните руски войници в Украина ще бъдат изправени пред съда за извършени от тях престъпления. Господин Флекенштайн, заповядайте. Вие говорихте за това, че няма стратегическо партньорство. Аз мисля, че ние съжаляваме много, защото за нас това партньорство е много необходимо. Само, че за тази цел имаме нужда от нови гаранции. И заедно възоснова на тези гаранции да се опитаме да намерим общо решение. Мисля, че мога да... Мисля, че съм съгласен с вас, че това не може да стане бързо, но не можем да допуснем замразен конфликт. Има още едно решение, за да поясним всичко това, което ни вълнува. Предварителното условие е прекратяването на огъня. Вие казахте, че се стремите към това. Позволете ми да бъда скептичен, защото ние не виждаме нищо конкретно председателя, господин Демес Макар. Благодаря, господин Пушков, за присъствието и диалога. Да синтезирам това, което казахте в две изречения. Войната няма да донесе нищо, време е за нещо ново. Е, защо започнахте войната? Защо не започнахте да говорите за типът война в е, Русия? Е, Русия винаги е отричала, че е имала нещо общо с войната. Но от Руската федерация никога не сме получили отговор на въпроса откъде идват тежките въоръжения, е, тежкото оборудване можете ли да ни дадете отговор в този въпрос? Кога ще бъде освободена Надя Савченка, член на а, Украинския парламент на съвета на Европа, задържана в Москва при неясни обстоятелства в нарушение на международните правила? Благодаря. Аз мисля, че е огромна грешка да поставяме Русия на подсъдимата скамейка. Ние имаме нужда от политическо решение на един въпрос от стратегическо значение. Аз бях военен кореспондент в продължение на 30 години и никога не съм виждал война, водена от страна на трета страна. Тук има вътрешни въпроси, независимо от това дали ни харесва или не в източна Украина 52% от гласовете на изборите е, и само 20% от е, хората като че ли са против е, изявленията на министра на отбраната. Искаме да избегнем ескалация. Въпросът ми е следния. Първо, разбира ли Русия, че протокола от Будапеща е все още валиден? Това е основен въпрос. Какво решение предвиждате за Крим и за Донбас? Съгласен съм, че би трябвало да подпишете конвенция за Международния наказателен съд. Но заедно с това ние трябва да поискаме същото от Израел и Съединените щати. Благодаря, господин председател. Господин Пушков, вероятно сме разделени между нас има идеологическа пропаст. Всъщност между мен и господин Брок и други членове на комисията също има идеологическа пропаст, но аз мисля, че трябва да гледаме е, къде е положителното във вашето изявление. Вие казахте, че трябва да спрем военните действия. Това е нещо по-различно от тона, който сме чували тук. Чували сме коментари, които повече пасват на ученическа стая, отколкото на комисия в Европейския парламент. Международните отношения са свързани най-вече с геополитически фактори, а не с харесване на конкретни режими, например. В момента обаче онова, което се случва в Русия е истина, независимо дали ни харесва или не. Има политически сили, които искат да овладеят е, много неща. Ние в Европа сме за търговия, за законни действия. Това искаме от вас, това искаме и от САЩ. Макар, че по отношение на САЩ не се зачита международното право, кой знае колко. Благодаря. Thank you, Mr. Ришков. Господин Битихофер, благодаря господин Пушков за това, че сте тук. Извинявам се, господин Брок. Благодаря ви още веднъж за това, че сте тук, господин Пушков. Готов ли сте да работите неуморно, за да се гарантира, че членовете на Европейския парламент ще могат да пътуват до Русия от тук нататък? На следващо място. Смятате ли, че действията на Русия в този конфликт съответстват на Парижката харта? И на трето място – когато сръбския председател на ОССЕ критикува така наречените сепаратисти в последния кръг на преговорите за това, че дори не желаят да обсъждат спиране на огъня по силата на Минското споразумение. Какво смятате вие в тази връзка? Председателя дава думата без микрофон господин Пленкович. Пушко, хвала, ще сте дошли. Благодаря колега Брок, господин Пушков. Благодаря за това, че сте тук при нас. Нямаме микрофон. Продължава оратора от средата на изречението. Е, има право да избира е, своя е, свободен път на развитие. Това означава ли, че ако се случи подобно нещо в европейска страна, Русия ще се намеси по същия начин. Как може да очакваме, че Русия ще зачита международното право и как смятате, че е, как смятате, че може да се реши конфликта? Между другото, е, анексирането на Крим се подкрепя на широка основа в Русия. Мисля, че вашето поведение прилича на поведението на Милошевич в Югославия през 90-те години и това не е добре нито за Русия, нито за съседите, нито за континента, където ще продължим да живеем заедно. Благодаря. Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. С цялото ми уважение към госта искам да се изкажа на руски, има превод. Аз съм представител на Латвия тук и е, моята страна по-добре от други европейски държави е, знае как се усеща охлаждането и затоплянето на отношенията с Русия. Това се чувства на нашата граница веднага. Казахте, че Европейския съюз не е ваш враг. То беше приятно. Какви стъпки е готова да направи Русия, в други ден, ако утре стане чудо и Европейския съюз отмени всички санкции по отношение на Руската федерация. Благодаря. Thank you very much. Uh, first of all, thanks. Господин Галер, благодаря. Благодаря за това, че не се опитахте да ни убедите, че вашите войски и войници не са в Украина. На следващо място искам да призова за освобождаването на Надя Савченко. Нямате право да я задържате. Въпросът ми е следния. Защо не позволявате достъп на ОССЕ в този район? Защо не позволявате е, пускането на дрони? Не вярвате ли, че ОССЕ е обективна организация? На следващо място. Говорите за етническия характер на Донецка и Луганска област по същия начин може да говорите за Харков, Днепропетровск, Одеса и Киев. Ако ще използвате етнически аргумент, докъде ще стигнете? Може ли да ни уверите, че ако се изключи примирие, вашия апетит ще бъде отолен? Благодаря. Гос... Господин председател, благодаря. И е, въпреки а, е, уважението, което изпитвам към вас, не съм съгласен с казаното и не искам той да смята, че а, е, всички в Европа са на същото мнение. Във Франция много хора считат, че истерията спрямо Русия ще, ще ни заведе до правилното място. Знаете, че има много други залози, знаете, че има преувеличение, което чуваме и тук. И не смятам, че вие сте агресора и спомням си само една ситуация, която ми напомня Съдената война и така или иначе това е една интересна картинка. Този този а, уикенд имаше дискусии между нашия президент и вашия. Искам да знам какви са бъдещите стъпки, които предвижда вашия парламент, а, за да могат решенията и дискусиите от този уикенд да се превърнат в нещо конкретно за в бъдеще. И още нещо, ако ми позволите, господин председател. И също искаме да благодарим е, от името на нашите е, съотечественици на Русия за помощта на вашата държава в Втората световна война и никой също така не забравя 20 милиона души, които загубиха живота си от руска страна в тези битки. Господин Меланшон. за освобождаването на Франция участваха също и англичани и американци. Тези, кои, срещу които вие говорите, те също а, участваха. Не забравяйте кой осъществи дебаркирането в Нормандия. Аз, аз просто изтъквам мястото, което руснаците са имали във Втората световна война. да, не, да не говорим за вашето място и за вашата нация, господин председател. Ако бяха на едно и също становище с вас, щях да си задавам много сериозни въпроси и да се питам дали не бъркам. Благодаря, господин председател. Много интересни изказвания чух тук, когато някои колеги дават едва ли не поучение на Русия за свободно движение на хора е много интересно, наистина. Тук обичаме да даваме уроци, а не да спазваме основните принципи. Второто, което искам да кажа е нещо историческо. А, през 1981 Франция и Германия искаха да развият един а, газопровод през Сибир. Но тъй като все пак Имаше, тогава беше епохата на студената война и имаше спънки. А после, сега, тогава се намесиха пак Съединените щати, а сега пак същото се случва и пак сме дори още по-малко независими от Съединените щати. Нека да се запитаме защо и какво става тъй като господин Преда беше много агресивен и аз за това искам и аз да взема тази агресивна позиция. Председателят казва по една минута. Говорим по една минута. Това е разликата. В този парламент всеки може да се изкаже. И а, сега казах, че има резолюция от мнозинството на депутатите тук, но не всички са подписали тази резолюция. Сега госпожа Гомиш. Добре дошли, господин Пушков. Защо Русия не се приема за страна в тази война? Вие признавате, че Донбас е част от Украина. А това прилага ли се и за Мариупол? Вече и за Крим чух, че задава подобен въпрос. Казвате също, че има гаранции а, за да може да проработи споразумението от Минск. Какви гаранции? господин Доджо. Добре дошли, господин Пушков. Ние също се тревожим от този климат, този привкус на студена война, който в момента царства в Европа. В нашата комисия вече видяхте един пример за мнение, а именно, че санкциите няма да стигнат до конкретен резултат. И не сме съгласни също така с доставките на оръжие от страна на Съединените щати за Украина. Само повече кръв ще пролеем така. Това ще е единствения ни резултат. Позоваването и намека за Виетнам, мисля, че това беше много, много правилно казано. Ние не искаме втори Виетнам на вратите на Европа. И вие споменахте за федерация. Уча... Включвате ли в и Крим в тази федерация? Господин Пушков, за да чуем и вашата гледна точка. Ние винаги сме смятали, че сътрудничество с Русия е важно, за да сме по-добри в предизвикателствата, да се справим с предизвикателствата на 21 век, тероризъм, фундаментализъм. Тук и е, енергетика, економика, климатични промени. За съжаление, за сътрудничество трябва винаги две страни и ние се надяваме, че международно правните договори и ангажименти ще бъдат спазвани и от Русия. Три въпроса имам към вас. Към въпросите на моите колеги. За това смятате ли се обвързани към Минското споразумение, меморандума от Минск от 1994 година? За това смятате ли наистина официално, че между Буш Старши и Горбачов е имало някаква договорка за приемането на нови членове на НАТО, което се използва често от Русия за аргументация за това, че НАТО или Западът е, не е изпълнил някакви ангажименти. Да. И разбира се, третия въпрос. Не се ли притеснявате, че в Европа ви поддържат крайната националистическа десница и крайната левица? Благодаря ви. Minister Puschkow. Ten minutes? seven minutes, five, seven minutes. Also, ja. Alors voilà, j'ai sept minutes. Имам 7 минути, за да отговоря на всички тези въпроси и едва ли ще бъде възможно. Ще се спра на това, което според мен е най-важно. Ще отговоря на няколко въпроса, но очевидно не на всички, защото 7 минути всъщност председателя на Комисията по външни отношения на Европейския парламент ми каза 7 минути. И така, кога ще ратифицира Русия присъединяването към Международния наказателен съд. Може би когато го направят САЩ или Украина. Защото ако погледнете, ще видите, че Украина не го е ратифицирала, а, така че не бива обвинението да бъде насочвано специално към Русия. Имаше и декларация, че бомбардировките идват от Русия. А, това не е вярно. Бомбардировките са от предимно от украинската армия. Проблемът е, че ако бъдат, че ако бъдат обстрелвани само военните позиции, можем да кажем, че това е война, само че обстрелват градовете. Когато говорим днес в Донецк има 7-8 души, това не е дело на бунтовниците така че има изобилни доказателства, че тези обстрел, че тези бомбардировки са дело на украинската армия. Ето сега Human Rights Watch ще ви цитирам, доста безпристрастна организация, която обвинява украинската армия за това, че използва касетъчни бомби. Го е правила на три, три пъти според Европейския парламент, според европейските институции, това незаконни уражия ли са? Украина ги използва същото и за балистични ракети, които се използват от а, а, украинската армия. Това е признато от Държавния департамент на САЩ. Това са факти. Когато ви казвам, че нещата не са толкова прости, исках да кажа, че трябва да взимат, да, да отчетете преди си тези неща за Крим. Още един път искам да ви кажа, аз не цитирах руските източници, има и други източници. Галап проведе сондаж. Това е американска институция от април месец. 83% от отговорилите казват, че референдума в Крим отразява становището и мнението на жителите. От през 8 май The Pew Research Center, пак американска институция, казва, че 91% са декларирали, че изборите са били свободни и справедливи. Ако имате въпроси, не ориентирайте, задайте ги на Pew Research Center, не на мен преди три седмици една германска група, JFK, направи проучвания в Крим и показват, че 93% от жителите на Крим подкрепят присъединяването на Крим към Русия. Това са данни от а, сондажи, направени в Запад. Те не са правени от нас. Значи трябва да има някъде някакъв проблем. Въпреки, че не ви харесва, това е факт. И не можете да не гледате тези факти в очите. Ако не харесвате това, което виждате в огледалото, това е ваш проблем. Им... Имаше въпроси дали страните, които са съседни на Русия, трябва да се притесняват от Русия. Мога да ви кажа, че според мен, и то ще бъде потвърдено на всички нива, че няма никаква заплаха за съседните страни от Русия. Никаква, никаква, никаква. Армения е, това е абсурдно, което казвате. Абсолютно абсурдно. Проучете малко въпроса, елате в Москва и ще си поговорим. Ще получите виза, не се притеснявайте, обадете ми се, ще имате. Ще получите. Русия не е опасност за Европа или Запада Опасността е друга другаде. Близкия изток, ислямската държава, те режат глави на западните журналисти. Това е пропагандата на господин Обама. Той тук не може да бъде критикуван, както разбирам. Когато сравнява Русия с Ебола или Ислямската държава, това е скандално. И аз мисля, че ако погледнете нещата в лицето, ще видите, че Русия е първата, която предложи своята помощ на САЩ след трагедията от 11 септември 2001 година. Май забравят. Бушистите много добре си спомнят това. И след трагедията в Париж ние пак повторихме своето желание да се борим срещу тероризма заедно с Европа и съвместно с нея. И това са декларации, които са направени от Путин. И това, което ви казвам е вярно. Ако поискате, ако попитате специалните служби, ще видите, че сътрудничество продължава и че има обмен на информация и че Русия винаги е информирала западните служби за е, случаи, които могат да, да бъдат проблем за западните страни. Знам какво говоря. Що се оговоря за отношенията с ОСЕ? Мисля, че имаме добро сътрудничество с ОСЕ. Има проблеми, разбира се, винаги има. ОССЕ ще присъства в Москва ще дойде председателя на парламентарната асамблея в четвъртък, след като посети Киев и се надявам, че ще успеем да поговорим, особено ако бъде подписан документ в Минск от моят държавен ръководител. Госпожата тук каза, че е било отказан достъп в Русия не сме ние тези, които започнахме да слагаме депутати в черни списъци. Да, да, за Минск, да, да, да. Минск не е достатъчен. Когато казвате, че Минск е нарушен, той е нарушен многократно и от двете страни. Ето защо Минск не стига. Трябва ни нещо по-солидно. Минск е, е много удобно искане, но когато говорите за Минск, Знаете, че летището в Донецка, за което се бори, трябва да бъде, беше освободен, трябва да бъде освободен от украинците през септември. Няма да навлизам в полемика по отделни въпроси, тъй като това не води до никъде. Когато говорим за Минск като за Библията, първо трябва да познаваме това споразумение и да кажем да, че те се нарушават от двете страни ето защо е необходима международна намеса, защото нещата не става само така. Възоснова на Минск трябва още нещо. И ето защо трябва да бъдат предприяти усилия от двете страни. А, Будапешта. Това е въпрос, който ни води до същината на нещата. Много размисля, размишлявах и мисля, че това е проблем свързан с международното право. Да, това е сериозен проблем на международното право когато Косово беше отделен от Сърбия, както знаете, Белград не беше съгласен. Това беше против волята на държавата, от която Косово беше част и даже беше проведена война срещу Косово. И това беше нарушение на международното право, няма никакъв спор. Нарушението, нарушение на международното право беше агресията на САЩ срещу Ирак. 25 държави членки участваха в тази военна операция. Да, те изпратиха оръжие, войски, подкрепа и така нататък пет страни. И това беше нарушение на международното право. Всички го знаят, дори Обама го признава. Либия. И, е, знаете, че има още една гледна точка по резолюцията за Либия, нямаш, която не дава право да се бомбардира Триполи. Това, което искам да кажа, че има криза на международното право и ако има страни, които нарушават това право, еми не може да не очакват, че и други няма да ги последват. Ето това е проблема. Не може да се каже, а, този а, референдум, или е ето, микрофонът беше изключен. Не можем да кажем, че тук международното право функционира, пък другаде не функционира, просто защото не ни харесва. Аз казвам това не защото аз, го, аз говоря пред вас, за да кажа, че международното право трябва да бъде преосмислено в известен смисъл. Трябва да се приемат правила, които да, да функционират. Ако правилата се нарушават при определени условия, ми не можем да очакваме те да бъдат спазвани при други. Когато, стана, когато Косово беше отделено, Русия каза, Русия каза, това е, отваря се готията на Пандора. Лавров ми каза, ма това е специален случай. Еми, има и други специални случаи. Крим е специален случай, ще има и други специални случаи. Когато създадете един специален случай, не може да не очаквате, че няма да възникнат и други. И накрая ми казват време и аз каня група парламентаристи от Европейския парламент, критикуват ни, че не приемаме един или друг. Каня група парламентаристи да дойдат в Москва за дебати по тези въпроси. Имаме практика да разменяме делегация. Последния път ние бяхме тези, които дойдохме през Марс, Нали така е, Омар? Ние дойдохме в Страсбург, водихме дискусия, сега е ваш ред. И ще бъдем много радостни да ви приемем. Всички ще имате визии, всички ще имате право да посетите страната. Няколко неща. Много е важно Русия да сътрудничи с нас, тъй като имаме пресечни точки. Търговията, борбата с тероризма, економиката, проблемите свързани с Ирак, Сирия и така нататък. Имаме много общи неща. Така че трябва да има добри отношения и между нас и Русия, и между САЩ и Русия трябва да се спазва международното право. Има съществени разлики между Косово и Крим. Сърбия атакува Косово и е, там имаше зверства. Русия цитира правата на народа. Не можем да смесваме нещата. Няма оправдание ако се нарушава териториалния суверенитет на една страна. Украинците не са заслужили онова, което се случва и ние не трябва да го забравяме. И това трябва да бъде основата на нашите бъдещи начинания. Много е важно да постигнем нещо в сряда, в хода на преговорите, Русия трябва да приеме факта, че е част в този конфликт. Станахме свидетели на анекс. В източна Украина има руски войски и руско оръжие. Русия трябва да помогне за решаването на конфликта, защото тя участва в конфликта, тя трябва да признае, че е страна в конфликта, трябва да поеме част от времето и да помогне за решаването на конфликта. Вярвам, че в среда ще се постигне нещо. Надявам се, че Русия ще поеме своята отговорност и ще помогне за решаването на конфликта. Радвам се, че поговорихме по тези проблеми днес. Надявам се, че ще продължим да говорим по този проблем. Позицията на Европейския парламент е ясна. За да имаме мир в Европа, трябва да се спазва международното право. Благодаря. Yeah.